So, hello everybody for our afternoon session. Здравейте всички. Започваме след обедното заседание. Надявам се, че в 5 часа ще има малко повече хора в залата. Не, че точката, която предстои, не е важна. Имаме доклад, който се нарича Дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, преработен текст. Докладчика е Брайан Хейс и за мен е чест да му дам думата. Благодаря, уважаеми господин заместник председател искам да ви гарантирам, че всеки път, когато работя по това досие, си мисля за вас. И ще ви споменавам и в бъдеще. Искам да кажа, че това досие три пъти вече сме го обсъждали в комисията. Имахме и публично изслушване, имахме и обсъждане на моя доклад, след като той беше публикуван. И сега вече е време да обсъдим измененията. Искам да благодаря на всички докладчици в сянка и най-вече на онези, които внесоха изменения. Сега имаме 737 изменения към директивата на комисията. Има някои много добри идеи. Те залегнаха в част от измененията. Уверен съм, че можем да изградим един добър компромис, който да промени вътрешния пазар на пенсиите, следствие от трудова дейност, да подобри този пазар. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха с мен. Сега имаме един доклад, който е доста обстоен и мисля, че той ще бъде разширен допълнително в следващите седмици. Изискванията на директивите за платежоспособност и платежоспособност 2 не са част от измененията. Това е предложение на комисията, на съвета. Аз го последвах в моя доклад. В измененията обаче този аспект не присъства. Има широк консенсус, съответно, да не се прилагат изискванията на платежоспособност 2 към ИППО. Колегите смятат, е, че ИППО имат е, важна социална цел. Те се занимават с финансови инструменти, естествено, но служат на служителите, на заетите. Имаме голям брой изменения към доклада, които подчертават този факт. И колеги от различни политически партии залагат на, на тази теза. Затова съм я е включил в текста. Има много изменения за регулация на ИППО, които работят в презграничен план. Много важна тема. Аз представям някои идеи за това как можем да премахнем пречките пред такива ИППО. В изслушването от преди няколко месеца много се говори по този въпрос – Говорихме и за това как да подобрим трансграничните операции по такъв начин, че много повече ИППО да започнат да работят в трансграничен план в съответствие и с второто предложение. Естествено, на вътрешния пазар има възможност за економии от мащаба. Искаме да има вътрешен пазар, който да дава стимули за развиване на търговска дейност. Много е важен въпрос и има много изменения в тази връзка по отношение на достатъчно доброто финансиране. Има някои депутати, които искат и ППО да бъдат напълно финансирани по всяко време. А има пък депутати, които искат точно обратното. Това стана ясно и от разговорите, които проведохме. Вижда се и от измененията. Моята задача като докладчик, господин заместник председател, е да намеря точното равновесие между тези две виждания и е, в крайна сметка да създадем текст, който ще създаде възможност за трансгранична дейност на ИППО, без да нарушава интересите на тези, които работят само в рамките на една държава. Надявам се, че в е, идните седмици, заедно с докладчиците в Сянка, ще постигнем това равновесие, за което говоря. По отношение на декларацията, е, искам да кажа, че тя трябва да следва определени насоки. Моя доклад се опитва малко да излезе от този прескриптивен подход, който имахме в началото. Някои е, държави е, и някои депутати искат да направят е, текста по-прескриптивен. Аз мисля, че трябва да останем на ниво насоки. Комисията Емпъл има конкретно становище и аз мисля, че ние трябва да последваме онова, което тя предлага, но ние е, естествено трябва да предвидим и необходимата гъвкавост и да отчетем вижданията на колегите. тази декларация трябва да се превърне в нещо, което да се следва модел за, за поведение. Има много други изменения, които не са от колеги докладчици в сянка. Искам да ви гарантирам, господин председател, че съм готов да разгледам всяко едно изменение обективно Готов съм да разгледам всяко едно предложение. Скоро ще започнем преговорите с съвета. Вече казах, че проведохме няколко срещи на докладчиците в Сянка. През месец ноември предвиждаме друга поредица от срещи. Предполагам, че комисията ще може да гласува на 1 декември по досието, както беше предвидено в самото начало. Искам да чуя сега от колегите какво смята, че трябва да се направи от тук нататък. Благодаря. Благодаря. Преминаваме нататък към докладчиците в сянка Пол Танк от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Мисля, че наистина сме на прав път. Ние в нашата партийна група смятаме, че повечето ППО са със социална функция. Това е едно отношение в формата на триъгълник, в което участват заетите, работодателя – европейското измерение е свързано най-вече с трансграничната дейност на ИППО. Сега смятаме, че е добре, че има определение на трансгранична дейност, но, но мисля, че трябва да има отделна категория за, за тези видове ИППО. по този начин ще стане по-лесно разграничението между нези, които работят в трансграничен план и нези, които работят само в рамките на една държава членка. Не трябва да се бъркаме в компетенциите на, на държави Следва да регулираме европейското измерение на дейността на институциите за професионално пенсионно осигуряване. В предложението на комисията има много делегирани актове. В случай, че има пречки пред трансграничното действие на ИППО, те трябва да бъдат е, премахнати е, и да се създаде едно наистина европейско измерение на дейността на тези предприятия – Понякога има е, прехвърляне на средства от едно място на друго, просто защото регулаторната рамка е неблагоприятна и това не трябва да се случва. Искаме да се спре така наречената практика да се избира е, най- е, най-изгодната регулатир, регулаторна рамка – и съответно да се отслабват изискванията пред тези предприятия. Много е важно да се заложи на да, да, да, да се заложи на, на дългосрочната перспектива и дългосрочната полза от действието на тези предприятия, не на, на, на краткосрочната. Ашли Фокс от името на Екара. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Брайан за това, че работи толкова конструктивно. Искам да благодаря и на останалите докладчици в Сянка. Моите изменения са свързани най-вече с придържането към принципа на съразмерност и субсидиарност. Не искаме да има преработен текст на директивата, който просто добавя допълнителна административна тежест е, към схеми, където няма кой знае колко ползи така или иначе. В член 35 това е особено видно, там където е, се говори за е, депозитар. Това е необходимо само когато няма на лице необходимата рамка. Вероятно знаете, че Великобритания има своя собствена пенсионна реформа и там се предвижда така нареченото автоучастие в пенсионни фондове. Като част от този процес Великобритания смята, че цялостното повсеместно използване на депозитари ще е много по-проблемно за онези работници, които получават по-низки заплати и няма да доведе до по-голяма закрила. Член 5 не трябва да поставя твърде голяма административна тежест на схеми с по-малко от 100 човека. По-настоящем такива малки пенсионни схеми могат да станат е, нереални и твърде скъпи за изпълнение. По отношение на член 15, знам колко е трудно да се установи равновесието между от една страна насърчаването на трансграничната дейност и от друга страна предотвратяването на регулаторния арбитраж. Повечето от компромисните изменения имат е, за цел институциите да не дават е, ход на така нареченото е, изискване за запълна капитализация. Въпреки това и въпреки предвидените изключения, някои е, схеми ще бъдат хванати в капана – и ето защо мисля, че трябва да има отделна схема, която да се отнася само за трансграничните ИППО. И накрая обърнете из... внимание на моите изменения към член 77А и 78. Там призовавам за допълнителен тест за съразмерност и е, е, субсидиарност имаме за цел да имаме по-добра регулация в крайна сметка. Знаете, че Великобритания в момента предоговаря своето членство в Европейския съюз и една от областите, в която искаме да има промени е да спрем, ако може, в националните парламенти от нези предложения от Брюксел, които вредят на интересите на, на съответните държави членки. В момента имаме процедурата на така наречения жълт и червен картон. Но тази процедура не е добра. Тази процедура може да се използва едва след като вече се е появило едно законодателство. А след като то се е появило вследствие на тристранни диалози, то доста се е променило. Мисля, че теста за съразмерност и субсидиарност ще ни даде възможност да разгледаме предложенията не когато се появяват от името на комисията, а след като се появят е, след като е приключил тристранния диалог. Мисля, че няма да се удивите, ако нещо подобно се появи като официално искане от страна на Великобритания в рамките на процедурата по предоговаряне. Толкова от мое име искам да благодаря на Бран Хей за това, че работи усилено до този момент. Благодаря Ашли. От името на либералите, вашия докладчик Сянка отсъства, не искате да се изкажете. Отивам на Обединената левица Мигел Урбан Креспо. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, международните трудови пазари наистина са международни. Работниците в Европа все повече и повече пътуват, сменят е, мястото си на заетост. Искаме съответно те да бъдат максимално защитени, независимо къде се намират. Добри идеи има тук, подобряване на прозрачността, ясна информация за клиентите, да знаят те какви са им правата, да могат да се защитават. Всички сме съгласни, че тук е на лице една възможност да се даде наистина тласък на, на спекулативната дейност. И ето защо ние сме съгласни е, по отношение на оценката на риска. Нашите пенсии не трябва да се използват е, за покриване на други разходи е, и освен това пенсионните схеми не трябва да се превръщат в обект за търгуване на финансовите пазари. както стана с някои други обществени блага, като пристанищата, например, които отдавна са приватизирани. Е, пенсионните схеми трябва да бъдат напълно капитализирани. Това е просто в съответствие с здравия разум. Всичко останало просто ще подкопае бъдещето на бъдещите пенсионери и тяхното право на пенсии. Е, правото на пенсия не може да се поставя на карта заради финансови спекулации или заради риска на конкретни инвестиции. Точно в тази връзка сме съгласни с зелените. И ето защо много се притесняваме, че докладчика не иска да приеме изискванията за платежоспособност за тези пенсионни фондове. Изискванията сега са доста отслабени. По това време ние не подкрепихме директивата за платежоспособност. Сега има ниши, които се създават, в които може да се породи спекулация и в които може да има полза само, само за големите играчи. Госпожи и господа, пенсиите са право. Не може да си играем на, на хазартни игри с тях. Пенсиите са изконно право на хората. Дълго време чакахме, сега е време да направим нещо наистина конкретно. Благодаря. От името на зелените докладчика в сянка отсъства. Председателя е готов да се намеси. Uh, Благодаря, Маркус. И вчера бях Мишел Раймон, сутринта бях Сен Гогелт, сега отново съм Сен гигалт Най-напред бих искал да уточня, че в групата на зелените председател е човекът, който служи на всички останали. Това е определението на председател в а, нашата политическа група. Uh, И така стигна до там, че аз работя от името на всички колеги, за да могат те пък от своя страна да работят на място. Относно ИППО, първо по въпроса за прозрачността. Действително не искаме бенефициарите да знаят какво ще се случи с техните бъдещи средства, т.е. с техните допълнителни пенсии. Ето защо ние се стремим да инвестираме в по-голяма прозрачност за инвестиционната политика на инвестиционните на пенсионните фондове, т.е. да знаем къде те инвестират своите средства. На, трябва да има посрещане само по отношение на, на а, бъдещите средства за вложителите, но също така и какъв, какво ще се случва възможно най-лошият сценарий, т.е. да бихме искали хората да имат поне някаква възможност да вземат информирано решение и за целта трябва да има видимост и яснота на, за рисковете, които поемат. Съгласни сме, че има нужда от известно опростяване на предложението на Европейската комисия относно ИППО. Стига обаче това да не постави под въпрос основната цел гарантиране на прозрачност. Поставя се и въпроса за пълната капитализация. Ами ние смятаме, че принципът трябва да се прилага към този вид а, а, институции и не разбираме защо да не се смята да се спазва този принцип, и положение, че говорим за водещ потенциален принцип за функционирането на тези фондове. Също така се оказва, че много тези фондове имат възвръщ... Пред прогнози за възвръщаемост на инвестициите, които са не просто нереалистични, но и са по-високи от прогнозите на повечето страхователни компании. И тук мога да се позова на скоро публикуваните информации от Националната банка на Холандия, които смятат, че прогнозите на пенсионните фондове като цяло са прекалено оптимистични. Очаква се възвръщаемост от над 4% в дългосрочен план, което действително много трудно може да си представим предвид настоящите политически конъюнктури. Ето защо те предлага прогнозите да не надвишавате 3,3% и дори това звучи прекалено оптимистично. Тоест ние искаме по-консервативно управление. В това отношение се оказва, че сме консерватори. Да, понякога по отношение на финансовата система сме консерватори, понякога сме консерватори по отношение на защитата на околната среда, между другото. Така че да, искаме по, по-предпазливо управление и искаме да се разкрива информацията, но а, не, е информация, не по начинът, който го прави каналица, който в момента управлява а, Националната банка на Великобритания в, според ам, твърденията, че в момента прекалено много се а, плаща за намаляване на емисиите и че в момента се инвестира много масово в, в, в този сектор. Ами, а, не смятам, че трябва да се следват подобни предупреждения. Да, трябва да се проявява предпазливост в тази област и трябва също така да се има предвид, че високовисковите активи се включват при изчисляването на риска на съответният пенсионен фонд. понякога дори добро управляваните институции могат да се пускат с проблеми, когато има систематична криза. И в тези случаи настояваме да има планове за възстановяване, за да има възможност за такова възстановяване, вместо да се стига до продаване на активите на фонда. Тоест, не искаме да се стига до там в случай на по-буйни води в финансовия свят в близко време. Това е което имам да кажа към момента. Ще предам досието на Бас Елхайт, когато той се върне. Благодаря ви по коментарите за ИППО и всичките ви други коментари, които сигурно ще има възможност да обсъдим нееднократно. От името на е, е Вали. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за внесените изменения. Сигурен съм, че от всичко това ще излезе един по-добър текст в сравнение с първоначално предложение от комисията по-добро управление, повече прозрачност, по-добро управление на риска са все целите, които си поставяме. Обръщаме голямо е, внимание на е, насочването е, на пенсионно-осигурителните вноски към финансовата система. Има някои по-рискови инструменти, и е, пенсионните е, фондове би трябвало да са регулирани в е, желанието си да инвестират в тях. В действителност системният риск е важен и съществува. Регламентирането на сивия сектор в банковото дело ако не бъде взет предвид, ще имаме тежки последици, подобни на унези, които видяхме в кризата. Европейския съюз е готов да поеме въздействието върху еврозоната, е, както и на да поеме външни удари с това регламентиране. Трябва да бъдем много внимателни предложението за пенсионните фондове или е, ИППО, е, които трябва да бъдат изцяло е, капитализирани, е едно добро предложение. Трябва да се инвестира само дългосрочно. Това трябва да е изискването, защото иначе краткосрочните инвестиции водят до изкушения за спекулации и повишаване на риска в стремежа към по-високи е, печалби. Трябва да бъде а, е, ясно концентрирана ликвидността, за да не се допусне е, спекулация на а, пазара. Има някои финансови инструменти, а, които са с с много големи колебания в цените, а пък не са много ликвидни. Схемата трябва да е прозрачна както за инвеститорите, така и за обществеността. Всички, е, които внасят е, тези осигуровки, трябва да са наясно с рисковете, трябва да са наясно с разходите и с цялата информация, която трябва да бъде обществено достояние. Не можем да си играем с пенсионния е, сектор и управлението му трябва да извлече е, добри полки от тежката финансова и структурна криза, през е, която преминахме. Така ще може да се намери комплексно решение. Благодаря. Have... ви благодаря. Ето, току-що видях, че един колега поиска думата. Нина Гил, имате думата. Thank you, благодаря ви, господин председател. И аз бих искала да благодаря на докладчика за свършеното от него. Всъщност бих искала да подчертая, че тези институции предоставят и социални услуги, не само финансови. Говорим за пенсионни осигурителни институции, които предоставят и социални услуги, не само финансови. И е важно да забравяме този факт, когато разглеждаме въпроса за управлението на този вид институции. Тоест, в управителните им съвети трябва да има не само специалисти по финанси. Защото ми се струва, че понякога, когато управителите на тези фондове взимат решение да забравят, че тук говорят за спестяванията от цял един живот за тези хора. И че в случая трябва да вземат предвид и е, това осмотрение, не само математическите модели. Благодаря ви, това беше от мен съвсем накратко. да, наистина бяхте съвсем лаконична. Колегата Фернандо също поиска думата. президенте. Много ви благодаря, господин председател. Най-напред и аз бих искал да благодаря на господин Хейс за, за отлично свършната от него работа. Благодаря и на докладчиците в Сянка и в частност на докладчика в Сянка от моята политическа група. Напълно съм съгласен и с коментарите направени тук още от Нина Гил. Пенсионните фондове играят много важна роля в осигуряването на социално осигуряване и би трябвало да подчертаем, че това е функцията на тези пенсионни фондове. Те допълват социална, системите за социално осигуряване в държавите членки. И наличието на тези пенсионни фондове не бива да бъде основание за изключване на който да е било от системата за социално осигуряване, включително и на самозаетите лица. Внесох редица изменения, свързани с прехвалемостта на пенсионните права и се надявам те да бъдат взети предвид. Смятам, че пенсионните планове не могат да бъдат ограничени въз основа на местопребиваването или местожителството на съответното лице на територията на даден държава членка, тъй като това би било нарушаване на основните права. Също така е важно да се прехвърлемостта на, на пенсионните права да се смята за пряко свързана с правото свободно движение в Европейския съюз. По същия начин всяк, всеки гражданин има право на банкова сметка в която пуска държава членка на Европейския съюз, по възможност в държавата членка, в която се намира пенсионния фонд, в който са средствата му. Струва ми се също така, че има и няколко терминологични разминавания с, с, с общоприятната терминология в вътрешния пазар и затова предложих няколко изменения за коригиране на тези пропуски. Още веднъж благодаря на докладчика, на докладчика в сянка и на Полтанг в частност. Благодаря ви. Не виждам друг колега да иска думата. В такъв случай давам думата отново на докладчика, за да отговори на всички тези коментари. Благодаря ви, господин заместник председател. Благодаря и на всички колеги, които взеха думата в дебата до момента. Бих искал да отговаря на някои от направените коментари. Показаното от Пол Танк, което беше отразено и в думите на колегата Нина Гил, да, вярно, наистина, трябва да признаем, че тези институции са и социални инструменти. Те са нещо специфично за Европа и смятам, че, смятам, че това е повод за гордост. Към момента такива институции се съществуват в, в ограничен брой държави членки и се надяваме те да се разпространят и в останалите. Напълно съм съгласен и с Нина за това, че трябва да се взима предвид социалното измерение на тези институции. И за това трябва да се гарантира, че нито един от управляващите на тези доверителни фондове не, няма да блести със своите познания или компетенции, а че решенията се взимат а, по колегиален начин от тях, защото този метод се е доказал в работата на този вид а, институции и Пол Танк нееднократно настояваше на този факт. Той също така заяви, че трябва да бъдем предпазливи и аз съм съгласен с него, защото има много индивидуални реакции в държавите членки по отношение на ИППО. Съгласен съм с него и това трябва да бъде отразено, отразено в окончателната версия на документа. Поставя си въпроса за регулаторните арбитражи и смятам, че целта ни е да постигнем някакво равнище на хармонизация, което да избегне арбитража, защото до арбитража стига, тъй като всеки регулаторен орган във всяка държава членка има възможност да, да избере своя подход, т.е. дали трябва да има план за възстановяване, план за реструктуриране на съответното дружество или трябва да се, е, довед, да се стигне до неговото ликвидиране. Те спомена също така необходимостта от дългосрочни инвестиции и отговорен подход е, при изборът на отраслите, в които се извършат тези инвестиции. Ашли Фокс е, подчерта колко са важни принципите на пропорционалност и субсидиарност. И смятам, че в цялата си законотворческа дейност не бива да натоварим вече съществуващи схеми с допълнителни разходи. Тези схеми бяха а, достигнали най-катастрофалното си положение по време на финансовата криза. Те сега започват да се възстановяват, да имат нужда от повече растеж, за да се възстановят напълно. И последното, което искаме, е да ги обременяваме с допълнителни разходи. Той също така подчерта своето виждане по член 35 и централните контрагенти. Аз бих искала да чуя малко повече от него по тази тема и позицията на Обединеното кралство по този въпрос. По член 5 и дъл... дължа да уточня. Приложното поле на схемата не бива да а, се разширява прекомерно и аз съм съгласен. А относно задължението за пълна капитализация, съгласен съм, ако ще се създават нови схеми, там трябва да се направи много ясно разграничение. Аз ще го заявявам нееднократно и до сега възможността да се създаде един тест за съразмерност. Аз съм готов да приема едно подобно предложение. Ми се струва, че ще обсъждаме доста тази тема на заседанията с докладчите в Сянка. Идеята му наистина е интересна и честно казвам към момента нямам някакво готово мнение по въпроса. Въпросът е как ще се, как ще се изготви този текст и как може да, да се прилага цяла Европа и какви ще бъдат последиците от това. Споменахте и колко важно е свободното движение на работниците. Това го каза Мигел и е напълно прав. Затова е важно да се е, гарантират, че професионалните пенсии е, до голяма степен отговарят на нуждите на гражданите във всеки един нов текст, който евентуално ще приемем. Той спомена и опасностите за околната среда. Това беше споменато и от колегата Ламбер. Ще видим как, как може да предложите включването на този аспект в текста. Като цяло съм отворена към подобно предложение. По въпроса за платежоспособност, искам да ви припомня и да стане съвсем ясно, че към момента няма широко мнозинство от колеги, които в, в, в тези, в който иде от тези 737 изменения да предлагат директивата способно да се прилага към този вид институции. Но трябва да сме също така, че ако се предлага подобно разширяване на приложното поле на платежоспособност 2, това ще доведе до увеличаване на разходите за вече съществуващите бенефициенти на подобни институции. И а, те, колегите, които предлагат подобно изменение, трябва да са наясно с увеличаването на тези разходи и да бъдат готови да защитят с доводи своето искане искане. Но към момента, пак казвам, не е имало подобни искания. Благодаря и на Филип Лампер и за негова, за Тони думи с интересните коментари на Мак Карни и за фактът, че той е канадец, но аз пък мога да го осведомя, че той има ирландски паспорт. Филип Ламберт по данъчни причини ли? Отговор не. Няма да ви позволя да... Няма да се оставя на... да ме провокирате, господин председател на групата на зелените. Въпросът е колко време и отнема на съответна държава членка за прилагане на плановете за възстановяване. Това доведе до арбитражите, на които сме били свидетели към момента. Но, както казах и в стъпителното си изказване, Готов съм да разгледам този въпрос. Съгласна съм и изказаното от Филип по отношение на прозрачността. Хората трябва да са наясно къде се инвестират парите им и трябва също така да са наясно за равнището на риска при тези инвестиции. Как може да се намери доброто равномесие между добри регулаторни системи в държавите членки, които да са възможно най-добрите практики, в които останалите могат да се, подложат, да се получат. Марко Вали че трябва да внимаваме как управляваме спасяването на хората и аз напълно съгласен с него. И в крайна сметка, ключовото, значение ще бъде в компромиси, за които ще достигнем, е да видим до каква степен разпоредбите за трансграничните ИППО се прилагат и за ИППО, които действат само на национално равнище. Той също така каза, че трябва да сме напълно наясно с всички опасности, които ни чакат за бъдеще и евентуално може да вземе предвид неговото предложение за изменение, свързано с а, някои социални и екологични предизвикателства за бъдеще. Благодаря и на Нила Гил за нейните коментари. Мисля, че вече поставих въпроса за управляващите тези доверителни фондове. Мисля, че вече имаме добър пример за сравнително малки схеми, в които има малък брой инвеститори и малък, малък брой вносители и малък брой управляващи фонда, които дават добри резултати. И аз съм напълно наясна, че трябва да се вземе предвид и тези по-малки институции. Благодаря на колегата Фернандес за неговите коментари и за неговите изменения. Той наистина постави, внесе няколко много интересни изменения и много отоплизо ще ги разгледаме при изкопът на компромисите изменения. Благодаря на всички колеги и се надявам да излезам с един текст, който до голяма степен да взима предвид направя всички внесени изменения. Благодаря ви, господин заместник председател. И аз ви благодаря, Брайан. След успешното приключване на преговорите, гласуването в комисията ще бъде на 1 декември, а към момента съм в пленарна зала е предвидено за януари 2016 година. Така че от всички от сега да си знаете, на 1 декември чака много дълго гласуване. Чакаме господин Дайсе, Блум и господин Реклинг да дойдат, така че ще направим почивка, докато те си присъединят към нас.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 so hello everybody. Please take a seat. After we had some Там малко се бяхме притеснили, че сме загубили ораторите си, но ги намерихме. Надявам се, че не сме попречили на преговорите, които вървят в момента, но и нашата комисия ви чакаше и така. Приятно ми е да приветствам председателя на Еврогрупата, господин Диселблом и Клаус Реглинг, ръководител на е, Европейския механизъм за стабилност, за да обсъдим темата за отпуснатата помощ на Гърция. Парламентът следи прилагането на програмите за финансово приспособяване съгласно европейското законодателство. Нашата парламентарна комисия е компетентната да води диалога по този въпрос с подписването на меморандума за разбирателство на 19 август тази година започна програмата и ще продължи до 2018 година 86 милиарда евро общо, за банкова рекапитализация 26 милиарда, част от тях и за оздравяване на банките, е, както и за други мерки. Меморандумът е, стъпва на четири стълба. Възстановяване на, фи... на бюджетната устойчивост, гарантиране на финансовата стабилност, е, засилване на растежа и модернизиране на държавата и обществените институции. Още веднъж приветствам двамата ни гости и ще им дам думата за кратки встъпителни слова. След това е, ще имаме въпроси и отговори по 5-минутни кръгове. И така, господин Дайсъл Блум, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, госпожи и господа. Много се радвам, че съм тук отново. Преди всичко трябва да се извиня, че трябваше в последния момент да отложим срещата, насрочена за 22 септември. Тогава трябваше да проведем диалога, но много успешни бяха въпросите за миграцията и аз трябваше да отменя тази среща. Но днес бяхме в съседната зала, чакахме някой да ни вземе, да ни доведе при вас. Имало е някакво разминаване, но в крайна сметка дойдохме. Радвам се. Малко се притеснихме, че ще ни забравят, но се излагахме. За Гърция, ако е, погледнем е, процеса, който изминахме е, до сега, можем да направим едно сравнение и с пътя напред. Изминалата година беше голямо предизвикателство, преди всичко за гръцките граждани, които освен социалните и економическите проблеми, които имаха, се наложи да преживеят един много продължителен период на несигурност. Те направиха забележителни жертви през изминалата година, с надеждата да се върнат към устойчив растеж и а, без а, допълнителните мерки а, тези очаквания ще да бъдат напразни. Имаше понякога изненадващи обрати болезнени и продължителни бяха събитията, но в крайна сметка стигнахме до споразумение за програма за приспособяване в рамките на Европейския механизъм за стабилност. Моята цел, както и на всички останали в Еврогрупата, е да се гарантира стабилно и перспективно бъдеще за Гърция и за нейните граждани. Това е мой ангажимент – и ние се стремим да подпомагаме усилията на Гърция да върне економиката към балансиран растеж и създаване на работни места. Но ако е, преди една година петата и заключителна мисия за преглед на втората програма започна с доста добри перспективи, всичко изглеждаше добре, като че ли гръцката економика отново се беше върнала към растежа след години на рецесия. Доходите от държавните облигации е, изглеждаха добре, но се оказа, е, че се налага удължаване на програмата и че положението в действителност не е толкова добро. Връщането към устойчив растеж и създаването на работни места беше тема на програмата, чието срок изтече. Спешната помощ за осигуряване на ликвидност не можеше да бъде мобилизирана и бяха въведени контролни мерки върху капитала. Наложи се да проявим голяма гъвкавост. Именно на тази основа и след среща най-високо равнище на еврозоната на 12 юли след много интензивна подготвителна работа в Еврогрупата започна подготовката на нова амбициозна програма, която гръцките власти междувременно бяха поискали. Поради няколко причини смятам, че новата програма е благоприятна за Гърция и за еврозоната. След месеци без изходица, още веднъж показахме на всички заинтересовани страни, че не бива никога да се подценява целостта на еврозоната. Бъдещето на Гърция неизменно е в тази еврозона. Голяма част от мерките, предвидени в програмата, трябваше да бъдат изтеглени в ранен период, за да се възстанови доверието. Балансирана е програмата, има по-бавни темпове на бюджетното приспособяване, но те се подпомагат от по-пълноценно използване на фондовете за економическо възстановяване. От фискална страна програмата се основава на бюджетна консолидация, каквато дълги години не беше постигната. С структурните реформи и компонента приватизация економиката става по-конкурентоспособна и по-производителна в международен контекст. В тази връзка искам да кажа, нещо изключително важно. А много важно е, че новото гръцко правителство приема тези реформи като свои и прави решителни стъпки, за да възстанови доверието на гражданите в функционирането на държавата и в способността на економиката да работи за благото на всички борбата с корупцията, измамите, бюрокрацията и укриването на данъци е една дългосрочна перспективна цел. Техническата помощ се предвижда да обезпечи този процес. Накратко, програмата трябва да решава проблеми, да даде възможност на Гърция да се върне а, към е, пътя на устойчив и балансиран растеж и създаване на работни места. Ако обърнем поглед напред, трябва да кажем, че ЕЦБ публикува на 31 октомври резултатите от комплексната оценка на банковия сектор в Гърция. Недостигът на капитал е 4 милиарда и 400 милиона евро по основния сценарий. Миналата седмица банките представиха своите планове на ЕЦБ, за да покажат как смятат този недостиг да бъде преодолян до края на годината. И все пак този недостиг е значително по-скромен по размер, отколкото преди няколко месеца повечето от нас очаквахме. Това е добра новина за банките, но и за устойчивостта на гръцкия дълг, така че ще бъде възможно банките да покрият, ако не изцяло, поне в много голяма степен, недостига чрез частни източници. Това обаче означава допълнително заемане на средства от Европейския механизъм за стабилност, за да могат да бъдат рекапитализирани банките над предвидените до тук 10 милиарда. Изискват се решителни мерки. Вчера беше направена равносметка, през следващите няколко дни ще се уточни как по-успешно да се реализира програмата за рекапитализация на банките. Става дума най-вече за това да се постигне напредък по отношение на устойчивостта на задлъжнелите домакинства, да се възстанови здравето на банковия сектор, без това да означава задлъжнелите собственици е, на жилища да бъдат е, принудително изгонвани от тях. Много важно е гръцките власти да изпълнят поставените условия. Има един подтранш от 2 е, милиарда евро – за да могат да се осигурят средствата за рекапитализация